Yes, we start a meeting. Започваме нашата работа. Добре дошли на всички. Бих искала да поздравя двама нови наши членове. Михаела Шодрова от НП, която ще бъде е, заместник, както и още един заместник от групата на социалистите и демократите, госпожа Ева Каили. Е, все още не е тук сред нас. Добре дошли е, наши, на нашите нови колеги. Имаме и много гости днес. Госпожа Макинтайер е поканила една група от 14 юристи артисти от е, Birmingham Лоу Society. И тя ги няма още. Но съм сигурна, че има някаква група. Шон Саймън от а, е, социалистите и демократите е поканил делегация на британски синдикалисти, но те са жертви на шведската дерогация. Аз самата съм а, от Швеция, така че ние сме жертви вие и ние на един и същи на една и съща дерогация. А, а, добре дошли сред нас. Също така има и група на студенти от Регионалния институт на социалните работници от Платие. Те са поканени от госпожа Моран но ще дойдат утре. Така, това, това беше за гостите. А сега няколко думи по точка 3. Става дума за графика, календарен, съв, съвместното изслушване за реформата на едикационните системи в Европа като начин за борба с отпадането от училище а, и а, бедността сред децата ще бъде на 26 февруари. Господин Ларс Тиерс и господин Кристиан Морабито, както и доктор Харалд Вебер, ще ще бъдат а, нашите експерти в областта на заетостта. А от името на комисията Култ господин Ханес Хулти, Теодор Василио ще бъдат, ще участват в изслушването. Така че става дума за петима мъже. Не, аз обаче не приемам това за, и за бъдеще ще протестирам. Ако все още съм председател на заседанието, не може да има само пет, петима мъже в президиума. Така ще се опитаме да намериме и жени, които да могат да участват. Също така, още няколко думи по Европейската парламентарна седмица, която ще се проведе на 3 и 4 февруари. Ще има две мероприятия интерпарламентарно заседание относно европейс... цикъла на европейските семестри, е, както и интерпарламентарна конференция относно економическото управление на Европейския съюз. Ние ще ще а, е, бъдем домакини на а, е, междуправителствен, между интерпарламентарна заседание на 3 февруари между 11 и 13 часа. Точките ще бъдат заето си социални показатели, в, е, и процедури за макроекономически дисбаланс е, и безработицата сред е, младеща, а след това инвестиционния план на Европейската комисия и влиянието и последиците за създаване на работни места. Така че. Това, това са темите, които ще обсъждаме с нашите приятели от националните парламенти. Ако нямате възражения, протокола от е, заседанието ни на 1 и 2 декември може да бъде прият е, без никакви изменения. Благодаря ви. А сега минаваме към точка четвърта от дневния ред. Е, и нашия гост е тук е, до мен. Става дума за латвийския министр на а, труда и благосъстоянието, представител на латвийското председателство. Добре е дошъл, можете сам да се представите и с нетърпение очакваме а, вашите приоритети тъй като вие председателствате Европейския съюз в момента, в който кризите и проблемите са многобройни, има много хора, които са отчаяни из цяла Европа, а също времето имате възможност да промените нещата чувствително, така че имате думата. аз deputāts, godājumie дам dāmas кунги. Дара Госпожо председател, дами и господа, за мен е удоволствие да съм тук след вас и да обсъда приоритетите на латвийското председателство в областта на социалната и трудовата политика. В началото нека да кажа какви са нашите политически приоритети в тази област, а след това ще спомена законодателните инициативи, които ще обсъдиме съвместно с цел да ги приемеме до края на нашето председателство. Сега няколко думи за европейският семестър. В областта на заетостта и социалната политика нашата, наш приоритет е устойчив и включваща трудов пазар. Всички средства и инструменти са добри, за да се улесни достъпа до трудовия пазар, като по този начин се е, води и борба с е, бедността, цел, която е залегнала в стратегията до 2020 година. За сега все още е, резултатите не са много задоволителни, макар че положението в различните държави членки са е, е, различни. В е, имаме много малък е, напредък в борбата с безработицата между мъжете и жените, които са на възраст между 30 и 45 годишна възраст. Също така не можем да отчетем много високи и добри резултати в борбата срещу бедността, колкото до устойчивото и включващо участие в трудовия пазар, нови е, работни места бяха създадени в рамките на пакета за растеж и включване. Също така бяха взети и мерки за достъп до трудовия пазар за най-ноязвимите социални групи с помощта на двата комитета, които работят по нашите проблеми, ще предложиме решения, които да бъдат взети прияти от съвета на министрите дър, държавите членки са излезли с предложение за развиване и разгръщане на един по-включващ и устойчив трудов пазар. Колкото до борбата с бедността, комитета за ам, съвета ще излезе с заключение относно безопасност на, трудо, на а, труда и на в а, които ще бъдат включени различни мерки, като а, устойчивост на работните места, помощ на малките и средни предприятия, като целта е да се вземат мерки, за да се, спомог... да се помогне на малките и средни предприятия да имат по-ефективна работа и да се създаде наистина лостов ефект, като за всяко вложено евро се получи е, е, печалба от 6,5 евро. Е, колкото до безопасността на труда, Много е важно всички онези, които работят на работни места, където има някакъв риск, да бъдат взети необходимите мерки. Много е важно също така да се предприемат и специфични мерки за младите работници и току-що постъпващите на на пазара на труда. В е, някои е, държави членки знаете, че безработицата сред младеща е много е, висока. В някои региони тя достига дори 50%. Знаете, че през последните години бяха взети много мерки, включително и гаранцията за младите хора, но е, ще трябва да също така да вземеме мерки и за, за защита на интереси на други уязвими групи, като хората с увреждания. И комисията ще излезе с нови предложения през следващите месеци. А, както казах, повече от 50% от а, безработните в а, Европейския съюз а, са а, млади хора или а, също така много голям е дела на безработните с увреждания 30% в някои държави членки. така че ще трябва да преработиме новата политика за хората с увреждания и през май ще се проведе заседание на тази тема, посветено на хората с увреждания в Рига. Специално внимание ще бъде отредено и на децата с увреждания, както и възраст, възрастните хора с увреждания и не, независимо или само, само, самонаетите с увреждания. Ще, ще се проведе и дискусия между експерти, относно системите за социално осигуряване в Европа с цел да се намери начин да се подсигури независим начин на живот за хората с увреждания в цяла Европа. Също така ще разгледаме и проблема свързан с специализираните институции за деца с увреждания. Обсъдихме набързо и нашите приоритети, свързани с равнопоставеността между половете. И съвета ще излезе с заключение през месец юни. В тези заключения ще наблегнеме на, на начините за постигане за постигане на равнопоставеност между мъже и жени, намаляване на а, бедността и а, хър, а, хармония и баланс между професионалния и личния живот. А, в най-скоро време комитет, социалният комитет ще излезе с, с съобщение по, а, на тази тема. Необходимо е също така да продължиме диалога с социалните партньори и като цяло с гражданското общество. Ще, ще се е, организират няколко неформални срещи в Люксембург, е, на, на е, които ще бъдат поканени социалните партньори. Освен това, ще, органи... ще организираме и други мероприятия, които да имат за цел задълбочаване и укрепване на социалният е, диалог. Колкото до законодателния ни дневен ред, е, очакваме тясно сътрудничество с е, е, Европейския парламент, провеждането на е, трилози е, и работата по различни директиви и регламента ЮРЕС. Основни ни приоритета uzņēmumiem un visai sabiedrībai. Tam ir ne... А, това е а, е, в ущърп на качеството на работните места, уменията, образованието през целия живот и разбира се финансирането. Всички ще участват в работата на тази платформа, дър, държавите членки ще пратят експерти, които ще обсъдат въпросите, свързани с трансграничното сътрудничество. Е, и е, ви приканваме и да участвате и вие. Ще продължиме също така Tādas pašas informēšanas un konsultēšanās tiesības visās Също така е, ще, ще работиме по е, директивите а, е, свързани с операторите по море. Надявам се, че Постигнатото през края на миналата година споразумение ще е, даде нови възможности за разгръщане на мерките в област в, е, за корабостроителниците. Колкото до регламента ЮРЕС, е, бе постигнато споразумение през декември това ще, от тук нататък ще има възможност за една по-голяма модел, мобилност на работната ръка и е, по-широко разпространена информация за свободни работни места в цяла Европа. Надяваме се, че това предложение ще може да стане обект на а, а, дискусия с Европейския парламент в най-скоро време. И няколко думи за Европейския семестър. Всички заинтересовани страни ще участват в дискусиите, особено тези, които ще очертаят новите насоки за заетост Обеден съм, че с ваша помощ наистина ще постигнем напредък по този въпрос. Бих искал също така да спомена, че е, подкрепяме и комитета за подготовка на Експо и сме готови заедно с всички пар... партньори да постигнем някакво споразумение до края на нашето председателство. Бих искал да благодаря на Европейската комисия, на различните агенции, неправителствените организации и Европейския парламент за това, че ни помогнаха да създадем един е, много злободневен дневен ред на заетостта. Благодаря на различните агенции, които излезаха с много ценни предложения. Благодаря ви и ще се опитам да отговоря на вашите въпроси относно нашите приоритети. Thank you, Minister Агулис, uh, for this introduction. Председателката е, благодаря на господин Отулис за встъпителните думи. Е, пристъпваме към коментарите и въпросите. Сега ще дам думата е, първо на координаторите от отделните партии. След това ще дам думата на депутатите. Списъкът е дълъг. Започваме с госпожа Моран е, Шартие, представител на Народната партия. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, благодаря за вашето изказване и за тази обща картина, която очертахте, за теми, които според вас са от ключово значение предвид работата на нашата комисия. Е, по е, две точки, свързани с е, проблемите на заетостта. Е, искам да привлека вашето внимание върху тях. Вие говорите за безработицата сред младите хора с е, гаранцията за млади хора и съответните програми в отделните страни. Искам да привлека вниманието ви върху една конкретна точка. Днес има толкова млади хора, които са безработни във възрастовата група от 25 до 30 години, е, колкото във възрастовата група 15-25. Нека да внимаваме, защото много често е, продължаването на университетското образование само прикрива едно поколение, което остава безработно. Затова искам да ви попитам какво възнамерявате да направите по времето на вашето председателство е, по е, тази специфична точка, която засяга младите хора, защото 15-25 годишните са два пъти повече от тези, които са между 25 и 30 години. На второ място, за да се борим срещу безработицата и за да се излезе на пазара на труда, най-доброто оръжие това е обучението. Вие го загатнахте. Какво искате да направите за тези, които напускат е, учебния процес без каквато и да било квалификация? Защото това е път, пряк път е, към дългосрочна безработица която вие самия отричате и осъждате. На трето място, вие говорихте за обучението през целия живот. Бих искала да привлека вниманието ви върху факта, че а, признаването на натрупания професионален опит е нещо много важно. Социалните партньори настояват да постигнем напредък, да а, има признаване на опита на натрупания професионален опит. Това е в ръцете на хората, които вече работят и това е много важно, е, за да е, се гарантира тяхната заетост и мобилността им, бидейки заети, за да не се окажат безработни. След това, равенството между мъжете и жените. Искам да привлека вниманието ви върху това, че кризата извади жените от труда. Какви специфични цели си поставяте? И накрая, аз си отбелязах законодателните ви цели. Искам да ви кажа, че като докладчик е, аз отговарям за правото на труд на, е, е, на рибарите и се надявам да постигнем целите си по време на вашето председателство, господин министр. Благодаря ви. Председателката, давам думата на Госпожа Штандук за социалистите и демократите. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, След като прочетох писмените обяснения на вашата работна програма, бях малко разочарована е, от вашите устни обяснения. Обаче е, изпитвам надежда, защото е, имаше тройно А за социална Европа. Един от най-големите проблеми, за който говорихме миналата година, беше въпроса за социалния дъмпинг, е, и защото се получи една конкуренция за най-ефтини работни места. Какви са намеренията на латвийското председателство конкретно по този въпрос? Много конференции имаше факти, примери има наистина много като се тръгне от директивата за командироване на, работни, на, командироване на работници, ем, всичко това хората го разбират след това за директивата за услугите и така нататък. Втора тема дългосрочната безработица много важна за нас. Казвате, че и комисията ще да се занимае с този въпрос – защото дългосрочната безработица води до социални проблеми, които се отразяват на цялото общество. Това е сфера, където се налагат конкретни и бързи действия предвид отражението върху други социални сфери. Казахте, че вчера сте говорили с колегите от Комисията по въпросите на жените. Предполагам и те са ви казали, че се нуждаем и трябва да постигнем съгласие с съвета по директивата за защита на майчинството. Какво е вашето виждане по този въпрос? Времето ни притиска. За нас, социал-демократите, това е много важно социалния диалог. При постигане на съгласие между социалните партньори ние смятаме, че съвета трябва да приеме това, е, този въпрос. Това е изключително важен за нас момент. Благодаря. Е, е, Благодаря много. Сега ще дам думата на госпожа Оркин от групата АЛДЕ. Благодаря и позволете на първо място да кажа добре е дошъл на господин министр. Е, моля да ме извините за закъснението, наложи се така че изпуснах началото на вашето изложение, но ще, колегите ще ме информират. Няколко въпроси. Е, споменахте в някои от важните въпроси. С Мартина вчера говорихме по този въпрос. Тя каза, че е работила по въпроса за Еурес и осъзнава, че има много сериозни бариери по отношение на информацията, езикова бариера, признаване повишаване на квалификацията. Какво според вас може да се направи, за да заработи Еурес наистина добре? Защото поне в някои случаи има препани камъни. Споменахте младежката безработица и младежките гаранции. Насърчавате ли гаравите, държавите членки да подадат информация по този въпрос и какъв напредък се отбележва? качеството на заеманите длъжности, условията на живот и труд. Това е тема, по която в момента приключвам много сериозно проучване за различните видове работа в Европе, труд в Европейския съюз. Очакваме го в началото на февруари. Е, това ще влезе ли в вашата работна програма? Относно равните възможности, бих искала да чуя следното. Ще предприемете ли конкретни стъпки и инициативи, за да се гарантират равни необходимите възможности за хора с увреждания и не разбрах съвсем правилно а, нещо за междуинституционалните отношения по въпросът на хората с увреждания. Може би не съм разбрала, бихте ли пояснили. И накрая говорихте за европейския семестър а, и за единната посока. Насоките за заетост трябва да вървят ръка за ръка с економическите съображения, така казахте. Как смятате да напреднете по тази тема? Какво ще ни кажете? Председателката, благодаря. Господин Сикиотис от е, групата ГОЕ. Благодаря, госпожо председател, господин министър. Аз също ви казвам е, добре дошъл безработицата, особено младежката безработица е изключително висока. Ние левите смятаме, че неолибералната политика засилва проблемите, особено в Южна Европа. Това има своето отражение върху безработицата, бедността, социалната изолация. Има страни, в които безработицата е толкова вис, е, голяма, и, а правата на безработните по никакъв начин не са защитени. Това се отразява и на колективното трудово договаряне. Европейският съюз е, полага усилия да уреди въпроса за пазара на труда, но след това се оказва, че цели браншове са оставени на саморегулация на свободния пазар. А това не значи, че, че няма социално развитие и няма напредъка. А по комисията Юнкер е, очевидно не смята да направи нещо повече. Вашите приоритети звучат положително, особено що се отнася до прекратяването на досегашната политика за економии. Затова кажете, моля, как е, ще постигнете приобщаващо развитие на трудовия пазар и за преодоляване на младежката безработица. До сега хармонизираната политика не направи нищо по този въпрос. Европейския семестър не, също не отбеляза напредък. Разрушава се социалната тъкан в много държави. И освен това, сигурността на работните места. Е, дали причината е политиката на економии? но европейския семестър провежда мерки, които се отразяват на здравето на работещите. С други думи, нуждаем се същно от социален диалог, който вие трябва да тласнете напред. Какво ще направите, за да активизирате социалния диалог в държавите членка с конкретни резултати? Председателката, благодаря. Давам думата на Джин Намбар, Зелените. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за направеното представене от господин министъра. С радост чуваме да се говори за качеството на работните места. Но кажете, моля, откъде ще се създадат тези работни места? Е, по какъв начин ще ги обвържем с нисковъглеродната економика, с високата ефективност. Какъв е начинът на мислене по този въпрос? Вие говорите за стратегията за сигурност и гъвкавост по отношение на, младеж, на младеща. Имате ли конкретни предложения за това? Как потоците на, и начина на работа, предвид краткосрочни договори и така нататък. Как ще осигурите обучение и подготовка на хората, навлизащи на този пазар? Защото работодателите търсят квалифицирани работници. И накрая все във връзка с устойчивия и приобщаващ пазар на труда. В много държави членки има разцепление в трудовия пазар. Имам предвид високо квалифицирани и добре платени работещи и съответно ниско квалифицирани и ниско платени, без среда, междинен сектор между тях. Е, как е, вашия пакет за инвестиции, има им пакети за инвестиции и така нататък, но как вие ще работите за това хората да не се окажат блокирани в нископлатените сегменти на трудовия пазар, да могат да вървят нагоре. Благодаря, казва председателката. Последния изказващ се Госпожа Аге от е, ЕФТД. Благодаря, госпожо председател. Казвам, добре дошъл на господин министъра и пожелавам на добър час на вашето председателство. Надявам се да постигнете успех. Да, но повече, постигнете повече от вашите предшественици италианското председателство. Защото ще бъде жалко да пропилеем в Европа още 6 месеца. По вашата програма имам въпроси. Отново става дума за структурни реформи, но структурните реформи на базата на гръцкия пример и други страни не доведоха до желания резултат. Не сме убедени, че това е оптималният подход, за да се реши въпроса ситуацията така и така е, може да бъде охарактеризирана като стагнация, пълна липса на мобилност на трудовия пазар, застрашително нарастваща безработица. И освен това исках да спомена социалното приобщаване. Бихте ли казали нещо освен това? политиката за социална защита, защото такава няма. Хората, които са загубили работата си, не се ползват с защита. Същото се отнася, впрочем, и за работещите. Имам предвид за минимална е, заплата, така наречената гражданска заплата, както я наричаме в е, е, Италия. И освен това проекта Еурес до сега ми се струва, че в проекта има доста пропуски. Нямаме много информация за редица неща и комуникацията като че ли също куца. И ако възникнат, възникне голямо търсене, нямаме достатъчно предлагане защото как стои въпроса с мобилността? Тя трябва да е допълнителна възможност, а не принуда, защото в някои държави безработицата е толкова голяма, че единствената възможност за младежите е да емигрират и да приемат е, работни условия на труд, които не им дават никакви гаранции. Председателката, благодаря, това бе първия кръг от изказвания. И сега наистина с интерес очакваме вашите коментари и отговори, господин министър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за множеството въпроси. Ще се опитам да обобщя в отговорите и да, да отговоря, разбира се. Първо, ще се спра на въпроса на млад, младежката безработица и гаранциите за младите хора. Аз споменах, че младежката вече заетост е, че младежката заетост навлиза в един активен период от тази година, т.е. всички държави членки са представили своите планове. Плановете са много различни и мога да кажа, че у нас в Латвия, например, младежките гаранциите за младежите са в сила за лица до над 29 години, участи, обхващайки и 25 до 30 годишните. Допускам, че в другите държави членки положението е сходно. Ние също така направихме анализ на положението с оглед на наличните свободни места. Това е причината, поради която отбелязах необходимостта да направим задълбочен анализ на свободните места, отчитайки качеството на предлаганите работни места, особено по-низко платените. По отношение на качествените работни места, разбира се, трябва да отчитаме е, резултата от глобализацията. Сега, що се отнася до разминаването между предлаганите умения, прозрачността и търсенето на европейския пазар, регламента ЕОРЕС, е, за който вече стана дума, тук ще кажа, че той вече е одобрен в съвета. От тук на сетне следва постигане на съгласие с Европейския парламент, за да отбележим крачка напред. Напълно съм съгласен с казаното, че младите хора е, се обучават, завършват гимназия, университет, е, вузове. Е, това са хора съответни, е, съответно подготвени и те са готови да излязат на трудовия пазар трябва да помислим повече за младите хора, които имат практически умения, защото без тях те не са готови да излязат на пазара на труда, не са готови да вземат решения. Така че трябва да осигурим придобиването на практически умения. Гаранцията за младеща е, за мен е точно средство за постигане на тази цел. Бяха поставени въпроси във връзка с дъмпинга на възнагражденията е, акцента върху устойчивост приобщаващ пазар на труда а, са важни за нас. А, Именно за това смятаме, че този трудов пазар трябва да действа по-добре в целия Европейски съюз. Така че ние трябва заедно да решим този проблем. Един от тези проблеми, както знаете, е недекларирания труд когато се работи незаконно, това е важна стъпка към решаване на някои от проблемите на трудовия пазар, защото като цяло положението в ЕС различни програми, различни планове, различни а, форми на данъчни измами. Всички те в крайна сметка са част от незаконния пазар на труда, защото недекларирания труд са част от върха на пирамидата, така ще ги нарека тези схеми, именно пирамиди. Това е подход отгоре надолу ние не трябва да допуснем съществуването на подобни сиви зони. Разбира се, сътрудничеството е много важно. Важно е сътрудничеството между агенциите и органите по заетостта. Е, съответните агенции за, за охрана на труда и така нататък. Те могат да ни помогнат да избегнем такива явления. Следващия въпрос бе посветен на хората с увреждания. Вече споменах, че трябва да дадем начален тласък в тази посока. Затова ние организираме конференция, посветена на хората с увреждания. Целта е да дадем тласък на тази дискусия. Разговарях с колегите министри обсъдихме различните затруднения, които срещаме, така че да постигнем интеграция в пазара на труда и в обществото като цяло. В нашите заключения по отношение здравеопазването и безопасността на труда Стигнахме до заключения, по които всъщност вече работим. Готови сме да ги обсъдим на съвета на министрите по социални въпроси през март и юни. След това Европейския семестър и насоките за заетостта. Разбира се, сега приоритетите на председателството се свеждат до това да напреднем добре, но едновременно с това имаме редица въпроси за обсъждане, включително с социалните партньори, с националните парламенти, с Европейския парламент, така че да бъдем в състояние да гарантираме, че европейския семестър ще протече добре и качествено. Както вече казах, а, аз с интерес ще очаквам мнението на вашия, вашата комисия. То е много важно за нас, за да можем да работим успешно по всички тези въпроси. Tad mums vēl bija jautājumi това имаше въпроси относно нашите приоритети в разглежданата област относно работата, която има да се свърши пред осигуряване на работа, на работни места, как да гарантираме, че създаваните работни места са качествени, дългосрочни, устойчиви не мисля, че тук е момента да говорим за различни а, отрасли. Бе извър... възложено изследване на... относно това, какви инвестиции са необходими и как да стигнем до по-добри работни места. Очакваме резултатите в края на януари, началото и на февруари и именно тях ще обсъдим на съвета ЕПСКО през март, а вероятно ще продължим дискусията и през юни. Това е за устойчивите работни места. Ресурсите. Дали ресурсите, предвидени от плана Юнкер, са достатъчни? Мисля, че трябва да включим всички собствени ресурси. Имам предвид Европейския социален фонд, новия план Юнкер, по който председателството работи така, че през първото полугодие да постигнем решение относно въпроса как ще се изпълни този план. Разбира се, е, трябва да имаме дългосрочни инвестиции. Това е условие за създаване, за откриване на качествени работни места. След това въпроса за политиката на строгост и отражението на економиите върху работните места. Тук искам да кажа, че всяка държава членка решава кое е най-добре за нейната економика и как в най-скоро време да излезе от кризата. Но е, вчера също стана дума за това, че ще работим за заключения е, за уеднаквяване на пенсиите за старост, защото наистина установяваме, е, че при 37% от пенсионираните лица има разлика в размера на пенсията в зависимост от техния пол. Така че натъквайки се на този проблем, ние трябва да го разрешим. Ще подготвим заключения за съвета през юни е, очакваме работата да се осъществява в движение. Разбира се, трябва да помислим и за продължителността на трудовия живот, защото жените, когато раждат и отглеждат деца, когато се грижат за други членове на семейството, е, също полагат труд. Така че това също трябва да бъде взето предвид при пенсиите. Подготвяме заключения в този дух и се надявам държа... те да получ... тези заключения да получат подкрепата на държавите членки и да ги приемем на съвета през юни. А, така че да можем да напреднем по въпроса за трудовия живот и пенсиите. пенсиите. Сега за социалния диалог. Относно социалния диалог, вече споменах, че отдаваме особено голямо значение на социалния диалог. Според мен той е изключително важен въпрос. Това е причината, поради която планираме тристранни срещи на най-високо равнище. Очакваме там да намерят разрешение всички въпроси. Ще ги обсъдим и решаваме заедно с нашите партньори. Много е, е би било добре. Е, много е хубаво, че вашата парламентарна комисия има заместник-председател натоварен с работа с социалните партньори и социалния диалог. Това поставя въпроса за социалния диалог на ново високо ниво. Е, заместник председ... нашия заместник председател също обеща да информира Европейския парламент е, по въпросите на социалния диалог. Мисля, че това е сериозен напредък. Вече споменах неофициалния съвет ЕПСКО, където ще бъдат поканени и нашите социални партньори, които да представят своите становища. В Латвия социалните партньори организират конференции на високо ниво, е, за да разрешат тези въпроси. Е, въпросите за заетостта и намаляване на бедността. Опитах се да отговоря на всички въпроси. Готови сме в допълнение да представим и писмени отговори there will be more questions now. <laughs> so you will have new opportunities, but thank you. Имаше доста въпроси. Благодаря ви за дадените до сега отговори. Давам думата сега на госпожа Блингевичута. Благодаря на господин министър за участието в нашето заседание. Вече вчера имах възможност да, му, да ви пожелая на добър час за вашето председателство. Първото председателство на Латвия в съвета на Европейския съюз. Разбирам, че няма да е лесно, но от сърце ви желаем успех и се надяваме, че ще го постигнете. Моя въпрос е, как ще гарантирате при, разглед, че при разглеждане на предложението на комисията относно инвестициите ще намерят място и социалните и здравни аспекти. Тоест да се включат и съответните министри в тези обсъждания. Как ще гарантирате а, инвестиции ориентирани към трудовия пазар а, с социална насоченост? Как ще гарантирате при оценката на инвестициите да се отчита и социалния аспект? Още един въпрос. Деинституционализацията в държавите членки. Какво конкретно предвиждате? Какви мерки предвиждате? който трябва да премине от институционализирана защита към други начини на работа. Е, как ще се осъществят такива структурни реформи? Как ще гарантирате, че в тази област и ще има альтернативни общностни мерки? Так. Господин Кристенсън има думата сега. Благодаря, господин министр. Благодаря ви за изложението на програмата на латвийското председателство. Много ме радват коментарите по сигурността и хигиеничните условия на труд на работното място. Радвам се, че това не се разглежда като допълнителен разход, а като инвестиция, защото в края на краищата това може само да доведе до полза. Дава се възможност на трудещи се или да не се разболеят заболеят е, или е, да не пострадат е, от лоши условия на работното си място. Комисията работи върху социалния диалог. Ние знаем, че има и социален диалог, по който има споразумение в съвета в областта на фризьорство. Каза се, че е, трябва е, да се предотврати използването на химически вещества, но решението в съвета се блокира, защото има страни, които не искат да инвестират, за да се запази здравето на заетите в областта на фризьорството. По времето на вашето председателство дали ще бъде постигнат напредък? Сега Давам думата и на Татяна Щанука за въпрос. Благодаря, госпожо председател вие ще оглавите Европейския съвет, но има нещо, което леко ме безпокои. Проверих ви програмите за етост, социални политики, закрила и дър-дър. Но не знам дали е, това е достатъчно амбициозно, когато говорим за законодателни мерки. Е, е, ние е, знаем, е, че директора по въпроса за равните възможности, директивата за равните възможности е, е в проект, обаче отсъства от вашата програма. Председателството ще работи по предложение за равно третиране, независимо от сексуалната ориентация, вероисповеданието и прочие. Така че първо, е, вие готови ли сте да работите по предложение, което вече съществува? Е, е, някаква лична инициатива ще проявите ли? Това е първи ми въпрос. Аз съм очудена от това, че не виждам в вашата програма ключов въпрос спрямо съществуващите вече програми за липса на дискриминация. Е, различните мълцинства, национални, е, верски, е, изобщо национални мълцинства. Виждаме, че искаме да няма дискриминация. Това е само един бърз преглед – е, на това, което съм забелязала. Още нещо важно за нас като латвийци, е, това е недекорирания труд. Вие го споменахте, то е във вашата програма, но някои от нашите съграждани, които работят в Обединеното кралство, ли, е, страдат от липса на социални гаранции. И аз е, е, е се надявам да бъдете близки до сърцето ни и да направите законодателни предложения. Ако искате, започнете с отговора на тези въпроси. Благодаря ви за въпросите. Ще започна с заетостта. Е, е, плана за инвестиции. Двете неща са свързани. В момента положението в Европейския съюз е следното. Ние сега подаваме глава над водата след кризата. Така че Въпросът е какви инвестиции ще привлечем предвид пазара на труда. Аз споменах как се използват инвестициите. Аз е, вече споменах и за изследване, е, което е направено по качеството на, е, на, на работните места. Важно, освен това, в какви отрасли се инвестира. Е, изследванията продължат и аз е, съм убеден, че ние по време на нашето председателство ще работим по този въпрос. Той е хоризонтален, но трябва да се търси баланса между е, социалните нужди и економиката трябва да сътрудничим на министерско ниво с съвета и ще съвместим усилията си, за да продължим по този път. Следващия въпрос е за деинституционализирането е, и е, социалната политика в широк смисъл. Е, през последните години тези въпроси стояха на първо място и дискусиите, които е, планираме да, е, да започнем, е, говорим за деинституционализиране, например, в областта на здравните услуги. Ние предвиждаме конференция, експерти от различни области, които ще ни запознаят с най-добрата практика и ще предложат решения. Ние се опитваме да, да институционализираме, а, а, ние искаме да приобщим много хора към обществото, евентуално и в идеалния случай да ги а, е, включим в пазара на труда. А, ние тук трябва да положим особено активни усилия. Например, е, за децата, които са настанени в различни институции, при различни обстоятелства – е, е, аспекта за децата, които са в е, различни институции, са много важни. Ние очакваме да чуем вашето мнение в търсенето на решения. Трябва да се запознаем и с най-добрата практика. Сигурна съм, че има добри решения, могат навсякъде да бъдат посочени е, добри примери и те трябва просто да се е, прилагат. Е, ще организираме конференция, ще поканим експерти и ще изслушаме най-добрата практика, за да можем да развиваме себе си. Сега за здравето и сигурността на работното място. Ние поставяме ударението е, на сигурността на работното място. Аз казах това още в е, встъпителното си слово. Е, това е много важно за по-голяма производителност. И изобщо за обществото. За това говорих и за майките по време на отпуска по майчинство трябва да им се гарантира доход, трябва да се гарантира, че работата им ще се запази и че ще могат да се върнат на работа след това. Това са въпроси, които засягат няколко области и Разбира се, ние очакваме участието и на социалните партньори, за да може въпросите на здравото и сигурността да останат на първо място, вече е набрана инерция. Някой спомена за фризьорите, е, за е, предложението, е, свързано с този вид услуга. Доколкото знам, комисията още разглежда това предложение. Не е направила тя самата предложение. Очакваме да видим какво ще направи Европейската комисия. Госпожа Жозенока попита за липсата на дискриминация. Разбира се, че в... ние ще продължим да работим по предложението на комисията по този въпрос. И в самите държави членки се провежда дискусия. Колкото за недекларирания труд, и платформата за борба срещу недекларирания труд ще бъде в фокуса на нашето внимание. Но много работници не са декорирани, страничните ефекти са многобройни. Не се плащат данъци. И ние се надяваме, че е, е, държавите членки ще участват в тази платформа, че ще има трансгранично сътрудничество и ще се борим против това явление. Uh, um, uh, е, госпожа, господин министър, ние си отбелязваме ваш ангажимент да насърчавате uh, създаването на работни места в Европейския съюз. За нас като социалисти това е много важно. Е, вие разполагате с е, могъщ инструментариум, за да го постигнете. Е, стратегията 2020, основните насоки за заедостта, плана за инвестиции, Въпросът ми е, е нали, цели са условията, за да очертаете и ясни цели за намаляване на безработицата сред младите хора, намаляване на дългосрочната безработица. Uh, if you commit with these targets, ако вие ако вие се придържате към тези, обяснен... Е, към тези обещания и ги спазите, може би ще доведете до някаква промяна. Шон Сайман. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр, за вашето изложение. Вие имате пълен дневен ред. Искам обаче да обърна вниманието ви не, председателя в началото каза, че ще има представители на работниците и на синдикати от Обединеното кралство. Е, те са покалени за да дойдат с злоупотребата с шведската е, дерогация за директивата за командированите работници. Или тази директива не се прилага. Е, защото в техния случай Марксен Спенсър, за която те работеха, технически използват е, лица, които нямат абсолютно никакви права, към тях се отнасят е, по средновековен начин. И това се отнася и за натиребаца от други мултинационални компании. Е, може би ще чакаме да минат години, докато се намери някакво решение. Сандърс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр, за вашето изложение. Е, ние споделяме значителна част от вашите забележки и от вашите предложения. Аз бих искала да наблегна на една точка. Господин министр, аз приветствам вашето желание е, да работите по проекта ЕОРЕСТ. Е, това е свързано с е, собствената ми чувствителност. Аз съм от граничен район и мисля, че мобилността, не само наложената мобилност, но и свободно избраната мобилност може да бъде отговор на въпроса за заетостта. И затова искам да поставя ударението на две точки и да ви задам един въпрос – първо, аз искам да се развива платформата Аурест е, в гранични райони, мисля, че могат да се направят много неща. Аз виждам, примерно, в Елзас е, Германия е, е до нас. Е, има недостъг на работна ръка, докато при нас има висока безработица, така че тези платформи могат да насърчат граничната мобилност, при която травмите са много по-слаби, отколкото мобилността, при която хората пътуват десетки или стотици километри сестри. Аз е, съм за е, платформите ОРЕСТ, е, които са за придобиване на професионална квалификация. Въпросът ми е прост. Вие казахте, че в съвета има съгласие по ОРЕС сега искате да работите с Европейския парламент. И затова ви питам, вие е, така извлекли ли сте конкретни точки, които създават проблеми, които блокират ситуацията? Благодаря. Jā, par ilgtermiņa bezdarba, par to samazināšanu. Що се отнася до, до дългосрочната безработица и начина да се преборим с нея. Както вече казах, положението е доста различно в различните страни и членки. 50% от всички безработни са безработни от дълго време, така че това е един проблем, който трябва да бъде решен. И да да премахнеме проблемите и различията между хората с увреждани и хората без увреждани. Защото младите, младите, младото поколение са нашето бъдеще и е проблема с безработицата на младите трябва да се реши спешно. Комисията ще излезе много бързо с предложения, най-вероятно в а, втората половина на нашето предложение. Както казах, комисията ще излезе с предложение за борба с безработицата сред а, младеща и в момента, в който получим предложението на комисията, ще предприемем незабавно мерки. Колкото до Юрес. Да, през декември съвета постигна споразумение по регламента ЮРЕС и сега въпроса е да работиме по това досие. И е да мобилизираме и някакси да дадем допълнителен а, допълнително насърчение на безработните, за да може да има по-голяма координация между обявите, информацията за работни места и самите безработни. Надявам се, че това наистина ще даде много добри резултати. И е, мисля, че едни осезит, осезателни, видими резултати ще а, така даде, ще вдъхне оптимизъм на а, хората, които търсят а, работа. но не виждам и никакво противоречие между позицията на съвета и комисията. но а, има и проблеми свързани с а, временната заетост и то на всички видове трудови пазари. Трябва обаче да се, да се бориме и в на общоевропейски мащаб и в отделните държави членки с а, не спазването на изискванията за черния, черния труд. А, ние защото това е всъщност експлуатация на хората. Имаме много-много въпроси още, не знам как ще а, успееме предвид времето, което ни остава. Госпожа Морвай има думата. Благодаря много ако някой не познава Европейския съюз и ви слуша, ще остане с впечатлението, че нещата са наред, че нямаме проблеми в центъра и периферията на Европейския съюз. Но и вие и аз сме от периферията на Европейския съюз. Там положението е много по-лошо и за работниците, и за хората. А, Ние очакваме от латвийското председателство, като като страна от периферията да говори по тези въпроси. Моля за искрен отговор. Ако се ангажирате наистина за Еурес, защото от ем, латвийското председателство на сет не очакваме разширена мобилност. Но какво означава това за вашата страна? Не е ли изтичане на мозъци, както в е, Унгария? Така че, защото работещите са принудени да мигрират, а ние просто сме принудени да затваряме здравни заведения поради липса на здравен персонал, който поради обедняването търси работа на други места. Това се отнася и за лекари, и за сестри. Какво е положението във вашата страна, господин министър? Мисля, че е време да си кажем какво означава тази свобода на движение за вътрешния пазар, какво означава тази свобода за нашите държави защото работещите се движат в една определена посока, а и инвестициите също. Мен ме интересува колко инвеститори от Латвия са отишли в Западна Европа. Кажете, защо ни бягат нашите работници? Защото заплатите са ниски, защото доходите са ниски. Това трябва да променим. По-скоро сближаването, така че да приемем е, някакви разпореди в Европейския съюз, така че за равен труд да се предоставя равно заплащане. Не бива да има сериозни разлики в трудовото възнаграждение според е, гражданството в периферията, периферията или в центъра. Благодаря, госпожо председател като изслушах дебата и вашите предложения, господин министър, те подбудиха един въпрос. В момента не искаме ли да намериме някакви други економически мерки, не само инвестиции, но очакваме и парични мерки, които ще бъдат наложени в еврозоната. В момента сме в едно малко по-особено положение от економическо економично-парична гледна точка, докато а, не, са се, не се е променил дневния ред в областта на социалната политика. Не може, ли трябва ли да се възползваме от тези промени за водене на един широк и всеобхватен е, социален е, диалог с комисията, партньорите и така нататък, за да, да намериме е, отговор на три основни въпроса. Първо, справедливост и равнопоставеност на а, трудещи се, които а, са мобилни. Добре, искаме да, за, да, да създаваме работни места, но трябва да наблегнеме на това. Второ, и вие го подчертахте многократно, а, недекларираната работа, незаконна на законното наемане на трудещи си. Добре, имаме платформа на какви, какви са целите ние бихме искали да има насоки, искаме да знаеме какво мислите ви, освен това, че не се плащат данъци. И трето, непрекъснато се говори за структурни реформи. На френски структурни реформи означава, че искаме да реформираме някакви структури. Само, само това означава. А всъщност за структурни реформи се подразбира либерални реформи. Така че не, не трябва ли истински реформи, хар, хармонизиране и а, а, уеднакяване на условията, освен на инвестиции? Имаме още 6 или 7 души, които искат да зададат въпрос. Си казват, казва председателката, може би сега да отговорите и после да продължиме. Я, но pirmām kārtām Добре, ще отговоря на поставените въпроси. Колко до основните права на европейските граждани, ами мобилността и, и свободното придвижване е такова основно право, както и правото да си търсят работа в друга държава членка в Европейския съюз Знам, че положението е малко по-особено в а, страните от а, източна Европа. Спомняте си, че едно време имаше желязна завеса и не можехме да пътуваме никъде. А сега имаме правото на право а, на свободно предвижване и на а, свободен избор на работното място, колкото до Юрес. Както вече споменах, този проблем ще бъде обсъден, за да може платформата Юрес да създаде добри условия за тези, които напускат страните си и отиват в друга страна, но също така да се осигурят и необходимите е, благоприятни условия, те да се върнат обратно в страната по происход. А, председателството и заместник е, и е нашият министър-председател ще работят активно до края на председателството за е, оформяне на цялостната програма е, от страна на комисията и за, за, за включването на социалните стандарти и критерии в инвестиционната програма с цел да постигнем целите които сме си поставили, и включително целите залегнали в стратегията 2020 година. Колкото до незаконното е, трудово наемане, казах, че е, това е приоритет за всяка държава членка. Всяка държава членка трябва да се бори с, с това явление. А и подобни структурни реформи са необходими във всяка една страна, но Важното е инвестициите да бъдат наистина целенасочени, ефективни и разполагаме с някакви инструменти, като гаранцията за младите за приспособяване на в пазари, но това наистина е една много-много тежка задача и за комисията, и за държавите членки. Я, jā, par uh, Колкото до социалната справедливост и равноправието а, комисията е заложила в програмата Юнкер тези елементи и целта е да се разгърне диалога с социалните партньори. В, в момента се проучва къде да се направят тези да се направят инвестиции, за да бъдат те най-ефективни и рентабилни работиме наистина в много тясно сътрудничество с комисията по този въпрос. Ние също така наблягаме много а, на а, диалога с социалните партньори и подготовката на Експо защото е, со, со, социалните партньори трябва да могат да изразят своето мнение и своето виждание и своите виждания на всичките наши срещи и дискусии. Чудесно, казва председателката. А сега давам думата на Карина Дели от Зелените. Господин министър, Надявам се наистина, че ще успее вашето председател. Добре е, че давате приоритет на труда и, со... и социалната сигурност. Но и аз ще да следа много доблизо това, което правите. Но на добър час ви казвам аз. Но защо? Защото целият свят върви с главата наопаки преди два дни в доклад на Оксън се казва, че 1% от най-богатите притежават повече от 50% от а, богатствата в света. Добре, власти ще се съберат в Давос, но този процент е същия и в Европа. Така че крайно време е нещата да се променят. Крайно, крайно време е да, държавните глави да а, се разберат, че не са тук за да помагат и защитават интересите на 1% от населението, а интересите на 99% от а, населението. За това нещата трябва да се променят, трябва да бъдем но, новатори, трябва да търсиме нововъведения и нови решения. Трябва да, да видиме как да се създадат работни места, защото те сами по себе си няма да се създадат трябва да намериме решение на проблема на безработните. Но, погледнем ли безработните, виждаме, че обещетенията за безработни са съвсем различни в различните държави членки. Така че, ако искаме да решиме някакъв проблем, първо е да се създаде един фонд безработица. И второ, една идея, която съвсем не е нова, но колко толкова доклади ще трябва да се създадат, направят, представят, за да намериме някакъв начин за борба с бедността. Има три рамкови програми, има много а, целеви доклади, но мисля, че крайно време е да говориме за минимален доход. Следващи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министър. Ще се съгласите с мен, че и в медицината, и в политиката погрешна диагноза води до погрешно лечение. И слушах ви, много добре ви чух, но ми се щеше да ви задам следния въпрос. Защо, какви са причините на, за провала на европейската политика. Провал, който вече продължава 60 години на финансите, на економическата политика. Провал в областта на социалната политика, на социалната защита. Така че, господин въпрос, министър, моя въпрос е следния. Включили ли сте в вашата програма критиката и самокритиката на европейската политика, която се води в тази област от години и години. Следващият. Marek е, Hello. Yes, okay. Thank you. Е, Благодаря, госпожо председател. Господин министър, много се Радвам, че латвийското председателство обръща толкова сериозно внимание на хората с увреждания. Искам да привлека вниманието ви към факта, че съществува един важен документ, който ние очакваме отдавна. Европейската харта на лицата с увреждания, така наречената карта на хората с увреждания. Целта на този документ е да помогне на хората с увреждания да се възползват от вече съществуващи решения в европейските държави и членки, да им се осигури оптимална мобилност. По информацията, която имам до сега, Зная, че комисията е напреднала доста в работата по подготовката на тази харта. Може би още, още тази година тя ще стане факт. Искам да ви приканя председателството да обърне внимание на този въпрос в светлината на хората с увреждания. Вашите усилия могат да бъдат изключително ценни за нас. Рената Вебер. Благодаря, господин министр. Имам въпрос по-скоро политически. Аз съм горещ сторонник на свободното движение. Не си представям е, Европейския съюз без свободното движение, най-вече на хора, не само на стоки и капитали. Така че Свободата на движение на работниците за мен е много важна, но за... вярвам сте наясно, че има политици, макар и не многобройни, които смятат, че мобилността трябва да бъде ограничена. Те твърдят, че съществува един вид пазаруване на социални придобивки, макар че нищо не е документирано по този въпрос в рамките на вашето председателство предстоят национални парламентарни избори. Много е вероятно такива подходи да се използват или по-скоро с тях да се злоупотребява в тази посока. Искам да попитам, как вашето председателство ще се бори с подобни неверни твърдения и каква позиция ще възприеме съвета по този въпрос? Председателката, благодаря да чуем отговорите. Ще се опитам да дам обобщен отговор на поставените ми въпроси. Преди всичко, мерките в подкрепа на хората, които са излезли от трудовия пазар – да, разбира се, работата е начин, средство за ограничаване на бедността. Така че трябва да положим максимални усилия, за да разкрием работни места и то качествени работни места. Това е ключова цел на всички държави членки но предвид факта, че ние и Европа излиза от кризата, ще постигането на тази цел ще намали безработицата. Това ще ни даде възможност да постигнем целите на стратегията Европа 2020. Разбира се, председателството, комисията, надявам се да работим в с тях ръка за ръка и с следващите председателствата. Трябва да работим. Ние трябва да работим заедно за постигане на тази обща цел, която ще бъде от огромна полза на хората в Европейския съюз. Сега сега по въпроса за това, което наричате е, туризъм за социални придобивки. Наясно съм със съществуването на този това явление. Има обаче само намеци, само обвинения, нищо черно на бяло. Няма доказателства. В момента комисията работи по предложение в тази област и можем да очакваме конкретни стъпки през втората половина на нашето председателство. Надяваме се, предложението да бъде оправдано, да стъпи на сериозна основа, не просто а, обвинения, а, така че може би по-скоро през втората половина на нашето председателство можете да очаквате от нас да се работи по този въпрос за хората с увреждания. Благодаря за въпроса ви. Вече казах, за нас това е много важен въпрос. В нашата столица Рига ще се проведе конференция на високо равнище. която ще постави акцента върху хората с увреждания. Ако комисията излезе с предложение, ние ще работим активно по този въпрос сега последните четири въпроса. Доминик Мартен, имате думата. Е, е, Добре дошъл, господин министър. Аз съм... Много съм щастлив, че Латвия председателства съвета, тъй като тази страна, която неодавна се присъедини към Европейския съюз, щеше да срита мравоняка и да преобърне насоката на социалната политика в Европа. Обаче не, вместо това из, из, из, изслушах един списък на а, послания, които повтаряме, повтаряме от години и години. 75% заетост за рисковите групи, здравеопасване, трудова безопасност, работ, работа на безработните, справедливост, равноправие между мъже и жени и всичко това на теория. плюс и не, незаконната или работата на черно, тъй като обаче не, въобще не споменахте незаконно работещите, незаконно пребиваващи иммигранти, т.е. робите и за работещите в по, по, по морското дело. Тук не става става дума само за малко козметични промени. Не, просто не знам кой, кой, ви е, кой ви е написал текста. Всъщност, какво, какво, какво правите тук, господин министр? За какво ни говори? Господин Гирек. Искам още веднъж и аз да ви пожелая кораж и сила за вашата работа. И тъй като подхващате собствена инициатива, Европейската стратегия, стратегия за семейството, сигурността на работното място. Що е то работа? Ние говорим за наемен труд в Германия. Единствено чрез възнаг... трудовото възнаграждение ние сме част от социалното осигуряване. Така извършваме една измама, защото забравяме децата. Това е злоупотреба с законови, законови разпоредби. Когато децата тръгнат на детско заведение, се заплаща в Германия понякога до 1400 евро. Е, когато децата са в, останат вкъщи, те получават някакви смехотворни детски надбавки. Кога вие говорите за нови решения, нови и, инициативи за възнаграждение за отглеждане на деца и то не с, цел да натикаме жените в традиционните форми, а за да създадем истинска възможност е, за зачитане на труда положен в семейството труд, който да въжи и на свободния трудов пазар. Ако сте за свободния пазар на труда, жените могат а, да а, изпратят децата на детски заведения. Но ако нямаме тази възможност, ние като родители винаги ще бъдем в неблагоприятно положение и най-късно, когато да ред за пенсиониране, ще получим 37 или дори повече, е, по-голямо -по намаление на пенсията. Оказва се, че хората, които нямат деца, е, са платили само 30% от своята пенсия, 70% идват от чуждите деца. Затова настоятелно ви призовавам, приемете Европейската директива за семейството, признайте труда, полаган за възпитание на децата за трудов стаж. Господин Краснадепски, госпожо министър, аз също искам да се върна към въпроса на унгарската ни колега. Имам чувството, че прескочихте този въпрос. Ние всички знаем и аз самия съм прекарал по-дълго за желязната завеса, отколкото вие. Така че ние наистина високо ценим свободата на движението, особено ако се върнем към първоначалното развитие. Въпросът е, че потокът или движението е еднопосочно. Говоря от перспективата на страна, която отбелязва успех. И все пак над 7 милиона наши съграждани работят чужбина. 7 милиона души работят извън своята родина, от тях мнозина са поляци. И се опасявам, че причината е, че тези хора не могат да намерят добре е, добро работно място в родината си. Обсъждаме този въпрос в нашия комитет. Комисия, Европейската комисия също говори за мерките, които трябва да се вземат с цел да се раздвижи пазара на труда и все пак може би е добре да си припомним какви са истинските е, разходи за иммиграцията. Може би ще заслужава да помислим за стратегия, за предложение, което да е насочено към създаване на добри възможности за работа в родината. Квалифицирани млади хора могат да си останат от дома. Така бихме преодолели известни напрежения, защото се създава напрежение сред гражданите на страните, приемащи иммигранти. А, и още нещо. Европа се гради върху нациите и националните държави в сравнение с Австралия или САЩ нещата стоят по различен начин. Искам да попитам какво ще направи латвийското председателство, за да даде възможност на добре квалифицирани млади хора да останат в своята родина. Не само да останат, но разбира се да намерят подходящ като работа с добро възнаграждение и възможности за развитие за тях и семейството им. Следващ въпрос. Дос preguntas eh, rápidas. En primer lugar... Съвсем набързо искам да задам един въпрос. Е, вече беше зададен този въпрос. Вие казахте, че в някои области сме отишли твърде далеч и това според мен е вярно. И искам да ви задам прост въпрос. Испания много далече ли е отишла? Минималният договор – беше 54 дни, докато сега се върнахме на 80-те години е, при реформа на пазара на труда, която е изключително тежка за моята страна. Твърде далече ли отидохме или не отидохме твърде далеч? Сега по отношение на економическия растеж, брутен вътрешен продукт, перспективите са добри за Испания. Нещата ще се подобрят но се говори за 20%. Presidencia va a tener sobre la paternidad del permiso de paternidad. 20% безработица в Испания. Възможността да се получи разрешение. Отпуск за майка. Отпуск за, майч... Е, отпуска за двамата родители за гледане на деца. Е, комисията се беше противопоставила 2008 година. Е, какви биха били ангажиментите на председателството по този въпрос? paldies par jautājumiem un interesantiem. Аз ще се опитам да отговоря и на въпросите, на някои интересни коментари. Наш, нашето председателство си е избрало приоритети от гледна точка на своевременността им. Е, ние виждаме, е, че има динамика в Европейския съюз. Някои от нашите приоритети съвпадат с приоритетите на комисията. Комисията е нова, както всички знаем. Мисля, че е, е от взимна полза това, че приоритетите на комисията и на председателството е, е, са съобразени помежду си. В началото аз казах как възнамеряваме да работим. Не знам дали мога да добавя нещо, кой знае какво но очаквам сътрудничество с вас, е, защото има доста въпроси, по които разчитам е, на сътрудничество с парламента. Нека се пак да се върна на някои от зададените въпроси. Е, мобилността, как я разбираме? Разбира се, че аз искам да има работни места във всички държави членки, но това предполага инвестиции инвестиции в е, всяка отделна държава членка, за създаването на работни места там, за да може в края на краищата развитието ще бъде по-единно. Е, това е наша обща задача. Ако е, някой има рецепта, заповядайте, заповядайте, ще хвърли око на рецептата. Ā, par, bija jautājums par attiecībā par maternitātes. После э, говорихме за директивата за майчеството. Аз съм э, съгласен, э, че э, това е важен въпрос. По време на италианското председателство, италианците се опитаха да засилят преговорите по тази тема и отново да поведат дискусия на ниво съвета, но мнозинството от членовете на съвета не го подкрепиха. За съжаление, е, за момента ние не смятаме, че е, съвета би се променило, защото разликите между държавите членки е, си остават. Има различни мнения. Има различни различна ситуация, различни цели. Причините са различни, но няма съгласие в съвета. Комисията е, даде 6 месеца на съвета да помисли и ако е, няма отговор до тогава, комисията ще направи ново предложение. Необходимо ни е правилно решение. Едно по-съвременно предложение е необходимо, е, защото е, е, въпросът за майчеството заслужава е, правилно отношение. Аз съм е, съгласен е, с това, което казаха унгарците или колегата от Германия. Въпросът е много интересен и трябва да работим по него. Председателката, благодаря много. Благодаря ви. Ние е, ще продължим да ви наблюдаваме. Благодаря ви за отговорите на зададените въпроси. Ние ще работим заедно с вас, ще ви помагаме в това, което планирате да направите, за да се види напредък и промени. Вие отговорихте на всички въпроси искате да има промени, повече и по-добри неща, вместо лоши неща, висока безработица, да се борите с безработицата и да се борите срещу социалните конфликти. Благодаря ви за времето, което ни посветихте. Сигурно съм, че ще се срещнем отново. Благодаря ви. И, и така, скъпи приятели, има, остават ни още два важни въпроса по дневния ред. Е, ще е, гледаме да работим колкото може по-ефективно. Е, въпроса за ОИРЕС е, за това давам думата на докладчика, господин Беко. Вие чакахте, сега ви дойде часа. Заповядайте. Задавали сме въпрос за Ейрус на комисията. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, ще ви информирам за своето виждане относно нещата. Благодаря обаче за прекрасната подкрепа, оказана от секретарията и нашите съветници. Не бих определил като нещо съвсем естествено и обичайно това, всичко, което ни се предложи като професионални умения, защото ние вече сме в диалог с комисията и сме в диалог с съвета освен това, провеждаме и срещи с заинтересованите институции. Направихме една среща с тях, проведохме ам, сериозен обмен, проведохме заседания, две заседания на докладчиците в Сянка, които протекоха изключително богатяващо и се увенчаха с множество интересни предложения и идеи. Сега искам да кажа съвсем общо за какво всъщност става дума тръгвайки от голямата безработица в редица европейски региони, става ясно, че мобилността на работещите е само един, подчертавам един фактор, който може да помогне за намиране на работа на повече хора. Искаме да засилим тази мобилност и искам да спомена рамков, рамката, в която мислим и работим, а именно в Европа имаме много ограничена мобилност на работещите. 0,3% приблизително 0,3% от работещите е, работят в друга държава. В САЩ, моля, имайте предвид, имаме почти 20 пъти по-голяма мобилност, т.е. около 6%. Разбира се, трябва, ако трябва да сме сериозни, да кажем, че в Европа езиците са тема. Тоест, бариера са нещо, което за американците не е проблем, да бъдем честни. Но има едновременно с това един факт. Ако 25 безработни в момента има в Европа, от тях 18 в страните от еврозоната. Те едновременно с това 2 до 3 милиона незаети работни места – така че наистина има смисъл да подсилим мобилността, като дадем възможност на всички европейци да получат достъп до тези незаети работни места. Това е и целта на платформата Еурес в цялата тема за създаване на мрежата Еурес. Разбира се, създадохме един дееспособен инструмент, който включва и ученици за на професионално обучение. Тук трябва да включим и места за стажанти. До сега е, мислим обаче за едно условие, а именно да е на, да е на лице е, редовно трудово правоотношение. Е, има много въпроси. Ролята на агенциите по труда, на частните администрации за заетостта. И тук искам да кажа няколко неща, които според мен са важни. Те не изчерпват всичките. Ако искате, ще допълня. Важна е политиката на трудовия пазар включително субсидии за подсилване на трудовия пазар в национално правомощие. Мястото на местоживе... Извинявайте, местоживението също трябва да бъде тема. И освен това, публичните агенции и бюра по труда, където както е в редица европейски държави членки трябва да играят водеща роля. Те трябва да бъдат посочени от държавите членки автоматически като членове на мрежата ЕОРЕС но едновременно с това и частни посреднически агенции, НПО, да е способни частни партньори, също трябва да имат достъп до мрежата като партньори. И ако изпълняват ам, изискванията, както това правят а, общ, публичните или обществените организации, частните също трябва да могат да станат членове на ЕОРЕС. Значи говорим за членове на ЕОРЕС и партньори на ЕОРЕС. Партньорите при изпълняване на определени критерии могат да станат членове. Искаме да гарантираме, безработните да имат бърз, безпроблемен достъп до пълна информация за трудовия пазар в страната, където искат да работят. Това ще бъде платформа, която ще бъде създадена от комисията и която ще включва и всякаква трудовоправна информация. Заемането на свободни работни места трябва да става е, на първо място от граждани на Европейския съюз. Е, значи говорим за преференциално третиране на европейските граждани. И друго нещо, което лично аз смятам за изключително важна задача, защото положението в момента е така съвсем хладно, с хладеном ще кажа, а, не съществува. Неизвестността, една нова мрежа Еурес трябва да бъде широко популяризирана. Всички европейци трябва да знаят. И тук се нуждаем от много сериозна подкрепа на комисията. Това е отговорност на комисията, но едновременно с това и отговорност на правителствата на държавите членки. Те трябва да оповестят в своята страна в рамките на своите задължения за труд, по трудовия пазар. Те трябва да популяризират платформата в своите страни. Какво още да кажа? Пример за формите на насърчение. Ние изискваме ЕУРЕС да се оценява редовно, да се оценяват и да се кажат, е, посочат ясно позитивните и негативните елементи и да се коригират слабостите. Колегата Сандър каза в е, дискусията с латвийския министр, въпроса за граничните райони ще бъде поставен на сериозно разглеждане и ще получи дължимото внимание. Накратко искам да кажа, че доколкото на мен ми е известно, около 30 януари изтича срока за внасяне на изменения. Предвидихме, предвиждаме още едно заседание с, с докладчиците в Сянка. На 26 февруари се предвижда представяне на измененията тук в комисията. За момента мислим да приемем документа тук на 24 март. Още веднъж благодаря на всички, които ни помогнаха и благодаря на вас за вниманието, с което ме изслушахте. Thank you, Mr. Becker. Uh, Благодаря, господин Бекер. Доста а, има желаящи да се изкажат, но бъдете много кратки. Първо, а, докладчиците в сянка, а имаме и други точки в дневния ред. А и, ако не приключиме, утре ще бъдем още по-натоварени. Първо, докладчиците в сянка, господин Шот. Благодаря, ще бъда много кратък. Като цяло, доклада и измененията ще бъдат обсъдени. Първо искам да поздравя докладчика за конструктивните предложения 44 са измененията, някои от тях ам, са подкрепени от нас, свързани с а, обществените услуги, премахването на а, известни параграфи, оценката експост, която ще бъде свършена след две години и така нататък. Само Искам да се спра на нещо, което не ми е много ясно. Първо, става дума за стажове и е, обучение. Е, е, те трябва да имат абсолютно същия статут като е, истинско работно място. Струва ми се, че просто това не е реалистично. Разбира се, че стажовете трябва да бъдат платени, и трябва да се осигурят съответните е, условия, но в крайна сметка един стаж не е едно редовно, един редовен договор за е, едно редовно работно място. И член 9 няма никакви изменения. Не, така че не съм много сигурен тук. Може ли да ни обясните защо? Социалните партньори като че ли отсъстват от тук от доклада. Говори се за работодатели, НПО, агенции и така нататък. Но социалните партньори просто като че ли отсъстват. Така че а, също така ми пречат пречи ми отсъствието на трансграничните партньорства. Има девет такива, които са в момента, които са много ефективни и мисля, че те трябва да намерят своето място в документа. Благодаря ви. Thank you, miss. Благодаря, господин Саймън и Яна.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 aj za tú prácu, ktorú отведли. odvedli. Благодаря за чудесният доклад и за отличната работа, която сте свършили съвместно с колегите си. Също така вис, високо цена вашите първоначални изказвания, в които казвате, че трудовия пазар трябва да бъде от ресора на държавите членки. Аз мисля обаче, че всички от тези, които осигуряват обществени услуги, трябва веднага и автоматично да станат членове на ЮРЕС. Мисля, че за тези, които не осигуряват обществени услуги, е, могат да станат, но това не означава, че трябва автоматично да станат е, членове. Така че нещата трябва да бъдат малко по оточнени за да има наистина една правна сигурност. Е, можем да обсъдим това допълнително. Вие също така споменахте, че че платформата съществува, хората трябва да бъдат информирани също така, това също трябва да се, на това трябва да се наблегне. Също така, а, вие казвате, че трябва да се премахнат всички бариери и препятствия. А, това трябва да бъде подчертано, а, защото имаме 8 милиона хора с увреждания, някои имат увреждания на зрението, други на, имат други видове увреждания, наистина трябва да се осигури безпрепятствен достъп и на тези хора. нека не забравяме обаче, че има и 5 милиона души, които имат проблеми с грамотността, т.е. имат проблеми с писане и четене. в стратегията за 2020 година сме записали, че искаме намаляване на заетостта във всички групи на населението. Така че аз ще предложа някои промени и се надявам, че ще имаме възможност да ги обсъдиме заедно. Благодаря, Мартина Главайова за съжаление няма, но аз ще взема думата от нейно име. Първо бих искала от нейно име да благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка за лично свършената работа. И сега някои коментари и а, забележки, за да имаме по-добра мобилност, трудова а, мобилност. А, трябва да има, както казахме, онлайн платформа, но трябва да има и възможност за автоматично признаване на дипломи, квалификации и докладчика е обърнал особено внимание на комуникационната стратегия на ЕРС бъдещите партньори и държавите членки трябва да поемат а, ангажимента да информират широко обществеността, защото всеки, а, който има а, нужда от това, трябва да знае, че подобна платформа съществува. Второ, а, включването на стажовете и а, професионалната под, подготовка. А, доколкото, мо, доколкото е възможно, трябва да бъдат включени всички свободни е, е, работни места, за да има много по-широк достъп до тях. Е, Става дума тук за изменение 24. Тук се казва, че а, държавите членки не могат да а, предоставят преференции на а, граждани на техната страна. Сега, в, в, в, освен ако има някакви ограничения, свързани с езикова подготовка, е, държавна безопасност и така нататък. Това обаче трябва да бъде ясно обозначено при обявяване на работното място. И още нещо, достъпа до ЮРЕС трябва да бъде безплатен може да има платена услуга само при по-нататъчно и по-разширено търсене комис, комисията предвижда евентуално финансиране от Европейския социален фонд. Смятаме, че, че, тази, че това предложение е добро. Потребителите и е, търсещите работа не трябва да заплащат за тази услуга. Благодаря. Следващата Палома Лопес от е, Обединената левица. Няма ли я? Да. Тамас Мечерик от Зелените. Благодаря, госпожо председател. Е, първо бих искал да поздравя докладчика за работата, за измененията по доклада. Аз е, мисля, че няма да се спираме на точките, по които се разбрахме с докладчика, обаче се разбрахме и по някои точки повдигнати от моите колеги. И преди да се спра на измененията, искам специално да се спра на две от тях. Освен това, искам да изтъкна, че аз приветствам докладчика за това, е, че предлага идеи, е, пряко се свърза с съвета, но все пак аз е, предлагам, че все пак има смисъл да се установи мнение на парламента, преди да се обърнем към съвета по много от тези специфични въпроси, но все пак аз не искам да ограничавам неговите усилия по координиране. Има две точки, които искам да впиша в малко по-различна рамка. Първо, аз разбирам позицията на докладчика по изменение номер 6. Той иска да подчертава, че политиката в областта на пазар на труда. Всички мерки по неговото поддържане са от компетенциите на държавите членки. Аз мисля, че това подлежи на дискусия и ще се проведе дискусия както от гледна точка на Конституцията, така и на, в областта на политиката. Не знам дали е, трябва да бъдем малко по-предпазливи. Трябва да бъдем по-предпазливи. Искам да взема отношение показаното от колегата от АЛДЕ по изменение 24 то ако държавите членки предприемат каквито и да било мерки, които те смятат, че са необходими, за да дадат приоритет на техните граждани за да вземат работните места, цялото упражнение си губи смисъла. Ако искаме да е, постигаме всичко, не може тези служби по заедостта да станат автоматични мерки. Е, тогава те няма да попълват никакви работни места. И това изцяло е, подронва усилията. И това, за това смятаме, че ние не можем да подкрепим съгласието в този вид. Но все пак, повтарям, постигнахме съгласие по много въпроси и ви благодаря за това. Благодаря. Сега давам думата на представителя на Европа на свободата и демокрацията. Благодаря, госпожо председател. Подобно на останалите колеги искам да благодаря на господин Бекер за свършената работа и е, аз вече съм подчертавала, е, че инструмент като ЕОРЕС, който съществува от 1993 година, до днес не е постигнал ефективността, която би трябвало да има. Моето желание и моето искане е този инструмент действително да стане ефективен. Естествено, е, че е, има известни съображения, които трябва да изкажем. Вече е, беше казано, е, че една значителна част е посветена на търсенето. Това показва какви са условията на заетостта в Европейския съюз. докато е, частта по предлагането е много по-кратка, и за това смятам, че ще бъде полезно да предвидим някои мерки за това. Мисля, че това е друга точка, която трябва да се разгледа много внимателно. Трябва да наблегнем и на информацията. Държавите членки трябва съвсем ясно да знаят с какви инструменти разполагат защото иначе ще има прекалено много инструменти, свързани с комуникацията. Това е необходимо за младите хора. Те трябва да получават информация. Има и много инструменти, които вече са на разположение на младите хора. Е, така че в някакъв смисъл трябва да насърчаваме предлагането, възможностите. Това именно трябва да прави и ОРЕС. Така че ние бихме предложили нашите изменения. Е, и ще посочим кои според нас са критичните точки. И друго съображение, което не е лично, е, аз е, съм убедена в идеята за мобилността. Обаче е, мобилността като предоставяне на възможности докато до момента смятам, че е, това е възможно за едни, докато за повечето хора е нещо, което просто се налага, просто им се налага бих искала за моята страна това да бъде възможност. Бих искала Италия да предоставя възможности не само за младите италианци, но и за младите хора в Европейския съюз. Имам предвид културно-историческото наследство, имам предвид манифактурата. А, не, когато говорим за мобилност, говорим и за професионално обучение, но трябва да се опитаме да поставим ударението върху факта, че това трябва да бъде свободен и осъзнат избор, докато е, за момента в Италия мобилността се разглежда като последна възможност за намиране на работа. Говоря за безработицата. Е, нека е, да не разрешаваме този проблем само по този начин. Нека да се опитаме да създадем работни места навсякъде, е, е, като има уеднаквяване на данъчната политика, уеднаквяване на националното стопанство. Е, аз поздравявам докладчика по свършената работа, но нека за в бъдеще да занимаем с реалните проблеми, чрез които да разрешим проблема с безработицата в Европейския съюз. Благодаря ви. Председателката е, имаме списъка на желащите да се изкажат. Надявам се не да държите речи, да бъдете колкото се може по-кратки. Сега давам думата на Жуали Малян. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искала да благодаря на нашия докладчик за това, че официално поставя понятието общностно предпочитание, което означава, че на следващ етап политически правилно ще се говори за национално предпочитание, което в областта на заетостта ще ограничи ефекта от е, инструмента ЕОРЕС. Не, че той не представлява интерес е, при желаната и самостоятелно решена мобилност, но това създава проблеми, защото масово се премества население и заетостта става насилствена това, което се случва в момента, това не са е, трите, три, трите милиона незапълнени работни места. Проблема са 27 милиона безработни, е, които при е, несигурни условия са принудени да бъдат мобилни. И всичко протича така, е, като че ли е, някой работодатели, особено чрез временен труд, е, са готови да се, да се възползват този инструмент а, от наша гледна точка не е желателно. Добре, има голям портал, а, той обслужва публичните предприятия, но също така и частни предприятия. По този начин се определят слабостите на някои страни, е, отвъд е, поверителността на личните данни. Ето защо ние искаме всяка държава в рамката на политика освободена от административните ограничения на Европейския съюз, всяка страна да сама да определя политиката си в областта на заетостта. Благодаря. Председателката е, Ja nie znajduję tutaj... Господин Краснодепски. В това предложение аз не мога да намеря това, за което говорих, когато се обърнах към министъра. Аз говоря за страховете сред е, социалните партньори в Централна и Източна Европа. На тях, е, според тях, подобна инициатива ще доведе до е, по-добро положение в най-развитите държави от Европейския съюз. Докато страни като Полша, е, ще доставят ефтина и високо квалифицирана работна ръка. Изменение 24 само увеличава страховете ми. И е, оттам личи каква е философията, която се крие за това изменение. Заради това, може би, трябва отново да попитаме какво да се прави. за да могат миграционните потоци да станат същински доброволни и освен това те да, върви, да, да, да текат във всички посоки, тези потоци. Ние не искаме ситуация, при която млади, високо квалифицирани хора работят единствено в страни, които са най-развити. Така че трябва да помислим върху някои принципи, е, как да защитаваме националните пазари на труда. Отново искам да повторя, ние ще работим с потоци от източна Европа или от южна Европа, млади и високо квалифицирани хора, които се преместват към богати страни. Аз не искам такъв Европейски съюз, независимо от политическата ориентация на всеки един от нас. Благодаря ви председателката господин е, Кришчов Хекман. Дякую bardzo пани председателка. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, преди всичко благодаря на господин Бекер за представения ни доклад. Съгласен съм с повечето от представените изменения. Е, Еурес трябва да бъде прозрачна, удобна и, е, и достъпна за ползване. Е, информацията за възможност за работа в други държави членки трябва да бъде максимално изчерпателна и да не се свежда само до предложения и автобиографии. Що се отнася до измененията за задълженията на публичната администрация, тук нещата непрекъснато се менят, ролята на социалните партньори нараства, но не можем да отхвърлим е, опита, знанията на публичната администрация. Администрацията в моята държава, Полша, ние проведохме така, провеждаме такава реформа през последните 6 месеца. Трябва обаче да отдадем дължимото на публичната администрация, но без това да е за сметка на други участници, като социалните партньори. В комитета Реги, където представяме становище по този въпрос, имахме много интересна дискусия. Така че тук особено важно е добро сътрудничество на всичките партньори, особено трансгранични партньори, защото нека не забравяме, че много граждани живеят в погранични райони и пътуват до други държави членки, за да работят. Мисля, че регламента може да укрепи тяхната позиция, както и ролята на ЕУРЕС. Госпожа Мурва има думата. Благодаря, госпожо председател. Исках само да подчертая във връзка с този доклад, че в Европейския съюз съжителстват различни принципи. Ясно е, че свободното движение на хора е фундаментален принцип. Не по-малко основен принцип е сближаването. Искам да кажа, че в рамките на Европейския съюз съществуват големи економически различия, които се опитваме да преодолеем. Не трябва да едното да е сметка, за сметка на другото не бива да се смята, че разликата между центъра и периферията, т.е. старите и новите държави членки, които са доста по-бедни, трябва да, то, че този факт трябва да се подценява. Не може а, е, работещите от победните страни да изтичат към богатите страни. А, е, това е възмутително според мен. Да помислим за сближаването. И второ, чухме от докладчика статистика, а именно, че в Европейския съюз мобилността е по-малко, отколкото в САЩ. Хората не са склонни да променят работното си място. Може би просто европейците не са мислили, че ще живеят в крайна сметка в голяма федерална държава. Те са смятали, че ще живеят в своите национални държави, там където са родени. Те се чувстват свързани със своята общност, с, с своите съседи, роднини, своя, на своя народ. Европейците сме си консервативни хора, които вярат, вярват в традицията, в нацията, в общността. Затова не сме толкова склонни да пътуваме дългосрочно в други държави. Да, хубаво е човек да види нови неща, да натрупа опит, но не дългосрочно. Ние се чувстваме тясно свързани със своите корени. Благодаря, госпожо председател. И аз е, искам да благодаря на докладчика за глобалния подход. Сега ще се върна към два проблема, които вече споменах първо. Наистина да настояваме за а, развитие на трансгранична платформа ЕРС. Както казах, аз съм от, от Алзас, това е гранична зона с Германия, но а, на, на тези, в тези платформи трябва също така да се а, наблегне на а, стажовете и обечението, защото мисля, че по този начин можем да помогнем на младите да придобият нови професионални умения, но също и езикови умения, за да могат после, дори ако искате да се върнат в собствената страна и да бъдат наистина наистина а, готови и да бъдат готови за трудовия пазар и да, да имат всичките умения да бъдат най госпожа Джей. Благодаря, госпожо председател. Е, отчитам работата, свършена от докладчика, която е наистина чудесно. През 2013 година в британските медии е, е, стана дума за това, че е имало около обявявани около 800 е, хиляди работни места в Великобритания, които са в неблагоприятни за самите британци. Разбира се, че британците искат да работят, да подпомогнат държавата си, но те искат да контролират нещата, както всяка друга европейска държава членка. Това, което не искаме да се случва е контролирано влизане от Европа на трудовия пазар в Великобритания. Радваме се на хора, които работят и са опитни в областта на здравеопазването, инженерните области, закон, правото, но едновременно с това не искаме вашите специалисти да идват в Великобритания и да заемат ефтини работни места. Не е честно нито за вас, нито за нас очевидно неблагоприятното е, че 228 хиляди души е, през 2014 година са дошли в Великобритания през 2014 година, донасяйки е, със себе си знания и умения, които би трябвало да си останат във вашите страни. Предложението за ЕОРЕС ще е, публикува информация за много работни места, е, работни места от Великобритания и това ще е може би полезно за вас, но не и за нас. Член 16 може би е, предлага възможности за работни места и CV-та на различни езици и член 14 предлага това чрез този вебсайт, но това е позитивна дискриминация за Европа и не е в полза на Великобритания. Това, което искам да кажа в заключение, е много добре да си помислим за това. Ние в Великобритания не можем да решим проблемите на еврозоната и провалената политика по заетостта на Европейския съюз. Но при това положение ние ще създадем, а няма да решим проблема. Госпожа Сайдарова, благодаря. Благодаря. Аз също исках да реагирам на казаното от преждеговорившите за сближаването и разширяването на миграцията в рамките на Европейския съюз повечето амбициозни, кадърни абсолвенти мигрират, отиват в страните с по-силна економика. Ще реагирам на казаното от госпожа Краснодарска. Те не чакат да им помагат агенции по труда. Те сами си намират места в развитите държави в Еурес виждам възможност по-скоро за онези, които се затрудняват да намерят работни места или в по-малко развити страни да се предлагат работни места с по-малко възможности. Така могат да се запълнят тези работни места. Моето очакване от тази инициатива е следното. Всъщност, би трябвало да обърне посоката на миграцията. Да, председателката, чудесно кратко изказване. Сега ще чуем коментари от комисията. Госпожо, заповядайте. Или господина, съжалявам. Euh, Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Искам само да подчертая, че Еурес е много важен инструмент, за да има прозрачност на пазара на труда, особено по предлагането на работните места и на личните автобиографии, за да има по-добро съчетаване между предложенията и търсенето в целия Европейски съюз. По този начин се насърчава свободата на търсене на работа. Говоря за свобода за някой, който иска да си потърси работа зад граница. По този начин по-добре ще работи и пазара на труда. Е, това е смисъла на предложението ни за реформа на регламента, за да се промени ефективността и обхвата на системата. Спомена се една точка в едно от изказванията. Прозричността е нещо изключително важно. Тя засяга както броя на офертите, които се споделят в целия Европейски съюз и по силата на новия регламент ще има по-голяма справедливост при споделянето на информацията. Правилата са ясни, информацията се споделя в целия Европейски съюз и в регламента има възможност за изясняване на правилата, по силата на който се е, срещат партньори в е, мрежата EURES. Тоест, това са правила, които са едновременно обективни и прозрачни. Председателката, благодаря, давам думата сега на докладчик. Благодаря за много оживената и за мен изключително поучителна дискусия, драги колеги. Е, ще се... Аз е, научих много неща и вие ми давате храна за работа. Ще се спра на най-кратко, съвсем кратко на някои важни според мен въпроси. Ще отбележа, че е, профи, учи, обучаваните в професия и стажантите могат да искаме да ги включим само там, където има правно изчистени отношения, когато има договори за обучение, договори за работа. В никакъв случай не искаме да се стигне до злоупотреби за младите хора. За това нещата трябва да станат в изчистена правна форма. Разликата между членове и партньори се състои в това, че предложението казва следното държавите членки автоматически включват агенциите по труда или сходни организации като членове, а частни агенции по труда или бюра по труда или НПО могат да бъдат партньори, а могат ако са равностойни по качество и това разбира се също е отговорност на държавата членка те трябва да проверяват. Не става дума да въвеждаме европейски контролен орган. Мисля, че това съвременно разбиране на комисията заслужава подкрепа. Социалните партньори не бяха споменани, споменати, казах за съжаление, защото аз държа изключително много на социалните партньори и веднага искам да кажа, че един чудесен пример от австрийската трудова администрация се подкрепя пряко от социалните партньори, така че социалните партньори трябва да бъдат интегрирани в максимална, в максимална степен. Те са стожер на тази система. Трансграничните отношения, да, много е важно. Мисля, че Елзас е блестящ пример, макар че не е единствената европейска област, където може да има чудесни чудесни резултати. Премахване на пречките, особено за хора с увреждания, категорично да. Благодаря за всяка подкрепа е, по отношение на популяризацията и работата за връзки с обществеността. Това е много важно и за мен. Безплатното използване на ЕОРЕС за работодатели е абсолютно задължително условие. Това е кондицио sine не се обсъжда. Ако трябва да има някакви услуги, предлагани от частни бюра по труда или други такива форми, отделно, които не са обект на нашия проект, това е, е тяхна, тяхно решение дали ще го предлагат, а ако някой иска лични курсове, да си плати, да ги получи, но това не е свързано с Еурес. По въпроса за така наречените преференциално третиране за европейци точно за територията, за пространството на Европейския съюз е преференция, която е държавна преференция. Не, не е в разрез с държавната преференция. Аз предпочитам всички работещи в Европа и които са граждани на Европейския съюз, трябва да получават подкрепа. Но това те първа ще го а, обсъждаме всички, които имат право на работа в Европа, трябва да имат достъп. А това не е свързано с национални ограничения. Еурес, според мен, не прави нищо под формата на натиск, спрямо хора, които смятат, се чувстват притиснати да, да напуснат страната си. Не, е, Еурес дава информация и казва в е, еди си коя държава има свободно място. Това е и смисълът на европейската свобода на движение. Всеки да знае. И за мен е ясно, че всички теми за борба с безработицата, както и въпросите за мерки срещу безработица, създаване на нови работни места, са и си остават задача на държавите членки и на Европейския съюз но Еурес просто не се занимава с тези въпроси. Това не е работа на Еурес. А, ако се иска повече езиково обучение, курсове по четене, моля не се усмихвайте, защото 25% от възрастните хора не могат да четат и тези, които го твърдят, са прави. Но в сферата на образованието, на професионалното обучение, там трябва да се мисли, като да речем дуалното обучение от Германия и така нататък, Еурес не предлага курсове за квалификация. Б да сме наясно. Благодаря на господин Морен за уточнението, който каза, че става дума за представяне на предлагането за работници, за хора, които търсят работни места и едновременно с това е, да пък работодателите да знаят кой търси работа. Е, става дума за използването на този инструмент и за прозрачност. Това е същността на проекта ЕОРЕС. Мисля, а впрочем още нещо. Разбира се, е, принципа на доброволност на използване на предложенията от ЕОРЕС е широко застъпен. Няма натиск, няма е, никаква принуда. Когато говорим за изтичане на мозъци, трябва да се обърнем към националната политика на заетост. А тя си остава непокътната. Тя си е правомощие на националните правителства. А там вече да се упражни натиск, който да помогне за, за уреждане на въпросите на националния пазар на труда. Да не пропусна сближаването, кохезията. Това не е въпрос, който може да се повлия и да се реши чрез интернет платформа. Това е политика на трудовия пазар и си е отговорност на държавите членки. С това ще приключа. Още веднъж благодаря много. Ако смятате, че не съм споменал нещо, защото съм пропуснал, е, не искам да протаткам дискусията, моля, свържете се с мен, е, било лично, било изпратете ваши предложения. Благодаря за внимание. Uh, you, Becker, The dead... Благодаря ви за свършената работа. Крайният срок за измененията е 28 януари. 28 е, януари. Да, не, извинете. 30 януари е крайният срок за внасене на изменения и ще Гласуваме в комисията на 24 март. Благодаря ви още веднъж. Остава ни още една точка по дневния ред. Европейски семестър за координация на економическите политики. изоставаме, изоставаме, съжалявам, но давам думата на Серхио Гутиерес Пието за въведение. Благодаря, госпожо председател. Започвам с декларация за намерения. Ще се опитам да постигна консенсус по становище, което може да ни бъде полезно. Економическото възстановяване е много несигурно, все още не се създават работни места, и гражданите смятат, че това е несправедливо. Така че на първо време трябва да подкрепим всичко, което е включено в новата економическа стратегия. Казва се, че тя трябва да бъде по-амбициозна, но трябва да се е, избегне риска от повторение на економическата криза. Трябва да се създават своевременно работни места. Трябва да има промяна в политиката ни по заетостта, за да може чрез реформи пазара на труда да се приспособи към економическата конюнктура и хората да живеят достойно от възнаграждението, което получават за труда си. Тоест, социалният модел се влуши през най-тежките години на кризата е, с политиката за економии, която се прилага. Трябва чрез социалния модел да се намали социалното равенство, да не се е, отхвърлят хора от обществото, нещо, което става в Европейския съюз. Но целият процес трябва да бъде демократически легитимен, ние трябва да е, приобщим националните парламенти, социалните партньори, за да може предложените реформи да бъдат по-ефективни и за да може политиката на Европейския съюз да бъде по-справедлива и за да може обществото да се опита е, да спре евроскептицизма, който се породи от економическата криза. Ние искаме да е, разработим доклада на, основа на четири стълба. Има изменения, но не знаем дали измененията са достатъчни, за да се разрешат бързо економическите проблеми, проблемите с заедостта и с неравенството в Европейския съюз. Лично аз имам чувство, че Европейския съюз, европейските институции и комисията е, трябва да направят всичко, за да не затънем в рецесия. Не знам дали сме направили всичко необходимо. Само няколко данни за обща представа. Е, откъде тръгнахме, когато правим проекта за становище. Е, през 2014 година економическия растеж е бил малко повече от 1%. Има лек спад на безработицата спрямо 2013 Имаме повече от 50% безработица, дългосрочна безработица. Според доклад на Европейската комисия, 50% от работните места се създават без обаче да дават възможност на хората да излезат от бедността. Създава се така, така нареченото явление на постоянна бедност – през последните е, три години има увеличение седем пъти на, на бедните трудещи се. И имаме намаление на заплатите е, с намаляване на социалната политика, е, с намаляване на социални помощи и според ОСДР едно от четири семейства в Европейския съюз живее под прага на бедността мерки, за да се борим срещу всички тези данни и за да може Европейския съюз да расте устойчиво. Бързо трябва да се създадат работни места, качествено работни места, за да възстановим социалния си модел. Имаме четири основни насоки. Първо, насърчаване на економическия растеж, е, като е, имам повече средства от, е, е от, от Централно-Европейската банка е, за плана Юнкер инвестиции в нови области за насърчаване на економическия растеж, да се сложи край с прекомерните економии да се увеличат продуктивните инвестиции в образованието, е, трябва да има политика за подкрепа на малките и средни предприятия, с достъпа за кредит, като се е, е, разработи е, стратегия за преструктуриране на частния сектор. Освен това, нови работни места като двигател на политиката за економически растеж – е, трябва да се работи по предложението за минимална заплата в Европейския съюз, като се спазват е, е, националните компетенции, стандартите във всяка държава членка. Те трябва да бъдат социално справедливи, като се засили економическия растеж чрез насърчаване на вътрешното търсене, да няма частични работни места, защото това е вид бедност. Ние критикуваме бавното прилагане на мерки, които не са ефективни от някои държави членки. Ние искаме да има облагане на капитала, да няма облагане на заплатите, а по-скоро други видове такси, за да се подобри системата, за да се върнем към социалното измерение на Европейския съюз. Говорим по предложения, които бяха направени още когато обсъждахме програмата на господин Юнкер. Е, ние е, искаме национална дискусия, европейска дискусия, искаме пакт срещу бедността на децата. Ние смятаме, че е необходимо комисията да конкретизира при европейското 6-месечие какво разбира под структурна реформа. Това е някаква магическа котия, е, от която е, обаче могат да излязат политики, които да намалят вътрешното търсене, така че всичко това не трябва да се превръща в е, е, някакъв буркан, където не се преценява последиците в економиката при общото управление ние трябва да стъпим на интерституционално споразумение, съвет, комисия, за да може е, да привлечем мнозинството на гражданите. Това са мерките, които предлагаме в е, нашия доклад, е, като искаме да има консенсус. Надяваме се този доклад да бъде полезен. За сега по две минути за докладчетите в сянка. Първо, София Дивейро. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата за извършената работа. Можете да разчитате на нас за постигане на колкото се може по-широк консенсус. Но, мисля, че наистина трябва да да загърбиме бюджетните економически съображения и да наблегнеме на заетостта и социалните аспекти. Важното е социалните аспекти и заетостта да бъдат в сърцевината на нашия дебат. Нека не забравяме цели и а, че има разлика между цели и начините им за постигане. В програмата има три стълба. Първо, разбира се, инвестициите и стимулирането на инвестирането, но също така структурните реформи, които а, оформят новия трудов пазар, цифровия пазар, а, енергийния пазар, а, пенсиите. Това е от една страна. Втория стълб, това е бюджетната отговор отговорност. Ние сме за а, пазарна економика, но за социална отговорна пазарна економика, при която се спазват принципите на социалната справедливост. Също така не трябва да се забравя, че има а, какво да се желая в областта на демографската политика е, нашето население устарява, застарява все повече и повече, така че е, трябва да включиме тук и миграционната политика за борба с това явление. Също така не трябва да забравяме и най-отдалечените е, райони на Европейския съюз, които се сблъскват с специални трудности и трябва да се направят да им се помогне, за да бъдат по-конкурентно способни. Следващия госпожа Макентайр. Първо бих искала да благодаря на докладчика за този широко обхватен доклад. Има, както казах, надявам се, че в следващите седмици ще имаме ползотворно сътрудничество. Абсолютно при при приветствам това, че вие се позовавате на моя доклад има наистина много добри забележки, свързани с малките и средни предприятия и регулаторната рамка и наистина съм абсолютно съгласна с това, което казват. Вие наистина твърдите, че в някои държави членки безработицата е много по-голяма, отколкото в друга, т.е. положението е абсолютно различно, но трябва да знаем, че в моята страна, както и в други страни, е, има много по-висок процент, отколкото се споменава в е, данните, но има повече, по, по-бързо увеличение на а, е, е, заплатите и надниците, отколкото на инфлацията. Така че мисля, че да, комисията и държавите членки трябва да привилегироват инвестициите в качествените работни места, там където има а, иновация, но същевременно и ние трябва да бъдем иновативни, за да създадем необходителния, необходимия привлекателен а, необходимите привлекателни условия за инвестиции. А, и а, трябва също да видим каква би могла да бъде някаква рамка за минимална а, работна европейска заплата. Госпожа Харкен, благодаря на докладчика. А, сега, съгласна, съгласна съм с много неща залегнали в доклада и ще, а, ще, ще, ще обсъда някои проблеми и с, с самия докладчик, тъй като днеска не, нямаме много време. Мисля, че параграфи 1, 2, 3 и така така са отлични. Също така параграф 4 за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Вие сте обаче малко пре, пре, прекалено оптимиста, но също времено предлагате и някакви решения. Параграф 5 е много важен и значим и трябва да внимаваме наистина да се придържаме към това, което вие подчертавате в параграф 6 според мен е неподходящо. Съм съгласен с параграф 14. Съгласен но съм също с, с съдържанието на параграф 9 е, относно фискалната консолидация. Също така в 19, но това сме го обсъждали при това, е, изключването на продуктивните инвестиции и образованието. Наистина тези, тези, тези проблеми ще бъдат е, трудни защото трудно ще се постигне политически консенсус, но мисля, че е, можем да направим всичко възможно, за да ви помогнем. Сега тук става дума за мини, е, минимален е, доход и минимална работна заплата. Това са различни неща, в, е, залегнали в различни параграфи. Трябва да видим дали не можем да ги обединим някъде. Вие казвате, И на последно място има и няколко други важни а, е, а, ваши забележки, но при всички случаи доклада е добър и с удоволствие ще работиме по него с вас. Следващият оратор. Kommentar. За жало не може да присъства, за това ще говоря от нейно име с няколко общи бележки. Първо, радвам се за множеството добри идеи, свързани с този доклад. Важно е да наблим броя на безработните, да направим нещо за младите, да осъзнаем въобще колко им е трудно да намерят работно място, да, да си представят своето бъдеще. Радваме се, че не става дума за създаване на работни места, а за това да се осигури достойно заплащане, защото в момента имаме проблем с работещи бедняци, които работят и не могат да се изхранват в получаването. Нуждаем се от анализ на основния проблем е, на, да, това е европейския семестър и економическото управление. Er Ната за кризата плащат най-бедните в нашето общество. Нуждаем се от структурни промени и за решаване на структурните проблеми и все пак има много добри предложения в този доклад и да, той дава основа да продължим да работим. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Не чуваме оратора. Микрофон. Благодаря на докладчика за свършената работа. Това е чудесна база за дискусия. Особено акцента върху социалната политика. Вие казахте в началото, че е важно да осъзнаем ам, отражението на кризата а, върху социалната сфера трябва да насочим вниманието към борбата с обедняването и, и неравнопосърбността. Да, растеж, да, заетост и все пак ние трябва да припомним, че ако в Европа нарасне неравнопоставеността, има сериозна опасност от дестабилизация на обществото. Така че се нуждаем от социален съюз като контрапункт на економическия и монетарен съюз, за да се гарантира териториалната и социална цялост. Ще внесем някои предложения по доклада, но подкрепяме всичко по отношение на реформата, разработката на нови социални показатели, но също и показатели за устойчивост за е екологичните работни места, екологичния растеж, борбата с климатичните промени и разбира се демократичната легитимност, не само социалните партньори, но по-специално гражданското общество. То трябва да се приобщи към европейския семестър. Това ще повиши доверието на гражданите в нас. Последната комисия побеща много неща, включително да се разработят насоки за гражданското общество в европейския семестър. Тук е мястото да ги поискаме, а също и за инвестиционните заеми. Не бива да се стигне до ам, класово разделена инвестиционна политика. Това трябва да бъде един нов план за инвестиции, еднакъв за всички. Сега Лаура. From Uh, от е, група Европа за свободата и демокрацията. Благодаря, госпожо председател. Аз е, съм е, почти съгласна с е, колегата е, с анализа, който прави, становището, което разработва в доклада си. Е, има точки, по които сме напълно съгласни. Благодаря му за чудесно свършената работа. Благодаря му също така и за това, че поставя ударението върху факта, че една значителна част от е, европейското население или живее под прага на бедността, или рискува да изпадне в бедност. Искам само да добавя, че значителна част от населението в Европейския съюз вече живее бедно. Това се отнася и за много деца. Това е факт, е, който трябва да вземе под внимание, защото ако в нашия Европейски съюз има само едно дете, което не живее при достойни условия, което заболява от рахит, защото не се храни правилно, ние трябва да преосмислим цялата си политика. Вниманието, което сте обърнали на гарантирания минимален доход, въпреки нашето съгласие, смятаме, че това са минимални гаранции е, за вид еднородност, за някакво сближаване в Европейския съюз. Според нас най-важното е отново да заявим правото на гражданите, които живеят на определено място, да имат право на доходи, ние сме готови да сътрудничим по много въпроси. Кратки забележки по данъчната политика. Може би тук трябва да се преразгледа този въпрос, но по всичко останало ви благодарим за приноса. Има един въпрос, едно желание за искане на думата извън докладчиците в сянка. Две минути давам на Мария. Родригес. Родригес. Две минути имате. Благодаря много, госпожо председател. И вие искате да... Не, трябва да си тръгна. Пет минути преди е, половина, тъй като имаме е, заседание на председателите на комисиите. Така че наши проблеми ще обсъждаме. Става дума за инвестиционната програма. Така че в крайна сметка трябва да прекратиме това заседание, пък и преводачите трябва да бъдат освободени. One minute. Uh, Само една минута. And then we'll see uh, if we can make it, but there will be problematic. You will sum up in 30 Са, значи 30 секунди, не повече. Благодаря, наистина ще бъда много кратка. Разполагаме с изследване за което може да ни помогне в нашата работа. Има предложения за фискална консолидация и структурни реформи в предложението на комисията. Добре, но недостатъчно. Ние искаме инвестиции и създаване на качествени работни места. Това обаче е, го няма в прегледа на комисията. Трябва да кажем и нещо по повод структурните реформи. Не става дума само за реформа на трудовия пазар, но също така и на системата за образование и обучение, както и на а, начина по който се предоставят а, услугите. Това според мене са пропуски в доклада, но мисля, че а, трябва да фокусираме върху това защото нашата роля е, знаете, да кажем какво липсва в този доклад. Благодаря. Господин Доминик Мартен, една минута също. Благодаря. Процедурен въпрос докладчика прекрасно е работил, но аз исках да мога да прочета доклада преди това и да внеса изменения. Аз обаче получих само текст на английски и не искат изменения на английски. Само искам да ви припомня, че френския е един от официалните езици на Европейския пар- парламент и а, ние сме от а, страна основателка на Европейския съюз. Това просто е пренебрежително отношение към французите и 4 милиона избиратели, които аз представлявам. И ще видим какви мерки ще вземем за бъдеще. Не ми отговорихте. Трябва на английски ли да внесеме измененията? Uh, you can't get the answer now, but you will. Ще получите отговор. Не в момент. Даян Джонс. Благодаря още веднъж, госпожо председател. В параграф 21 се призовава комисията за предложение относно минимална европейска заплата, след това се говори за минимален доход. Аз мисля, че това е шок, ще бъде шок не само за а, работодателите и правителството на Обединеното кралство, но и на отделните държави членки. Аз доколкото знам, това, е, това са прерогативи на националните парламенти. Аз не виждам как бихме могли да постигнем някаква хармонизация в Европа, особено предвид проблемите, с които се сблъскваме с еврозоната, различните, различното положение в различните държави членки, е, обема на БВП, което, който е много различен в различните държави членки, така че ние няма да подкрепиме това предложение. Госпожа Морвай. Az előző jelentés е, raportőr. Благодаря. По предходното мнение е, ще кажа следното. Докладчика каза нещо стряскащо, че има изтичане на мозъци и че според него тук става дума изключително за правомощията на държавите членки. Държавите членки трябва да решат проблема и преодоляването на разликите между държавите членки, според него, също е задача на държавите членки. Аз искам да попитам какво мислите вие по този въпрос. Струва ми се, че трябва да уточним и що е то хармонизирана минимална заплата. За нас от бедните държави членки това звучи като музика, но какво ще кажат малките и следни предприятия? Благодаря. Вероника Бефордан. Благодаря, госпожо председател. Предвид напредналото време, ще се отегля изказването си до колегата докладчик в, сянко, в сянка вече се изказа по този въпрос. Но да, запазвам си правото да се изкажа, но не днес. Сега госпожа Гутиерес. Ако искате да обобщите. Господин Гутиерес, извинявайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за направените изказвания. Първо, позволете да кажа каква цел си поставих с този доклад. Е, да прочета съобщението и да, да се запитам какво предлага комисията. Е, повече заетост ли ще получим след това или по-малко? какво е сторила Европейската комисия в рамките на Европейския семестър? Заетостта е намаляла, не е нараснала и заключенията е, от тези мои разсъждения ще намерите в доклада. Всички мерки са свързани с крайна сметка с заетостта. Е, говори се само за това, че е, реформите на пазара на труда създават е, заетост. Няма ли реформи, няма заетост. Това се отразява на социалната политика, но всички политики в образованието и здравеопазването могат да създават работни места, да създават заетост. Това съм се опитал да покажа в доклада си. Дошло е време разделно за нас. Трябва да покажем дали нашите политики са достатъчно дееспособни да създадат нова среда, която да даде възможност за солидна среда за растеж, за благодатна почва за благодатни промени, защото ние сме свидетели на една трагедия. 20% от живеещите в Европа живеят в бедност или са застрашени от бедност. Четвър, на четвърт от семейства хората са застрашени от социална изолация. Но това не са безработни, това са хора, които работят, но не печелят достатъчно, за да покрият своите битови и насъщни нужди, да водят достоен живот. За това трябва да задаваме тези въпроси и да търсим отговори в е, рамките на, нашите, на нашия доклад. М мисля, че трябва да решим какво е необходимо и докъде е, какво трябва да направим. Мисля, че задълбоченият дебат се свежда до два въпроса. Първо, как да постигнем економически растеж и солидна економическа база, солидно економическо състояние и как да помогнем за заетостта. Е, европейските институции могат да помогнат за преодоляване на разликите. Е, да речем, да говорим за минимална заплата, европейска рамка за минимална заплата по член 21 не можем да определим единна минимална заплата за всички европейски страни, но можем да кажем, че в Европа не можем да си позволим държави членки да имат свръхдефицит. Не можем да си позволим да имаме работещи хора в Европа, които не получават достатъчно, за да свързват двата края тук трябва да говорим за макроекономически показатели, но целта е да гарантираме достоен труд. Нещо, което трябва да бъде стожер на европейския социален модел. Благодаря на всички за изказванията. Благодаря също така за предложенията, за предлаганите изменения. Ние от Елкип както и от Фрон Национал, френската партия, ще излезем също с други предложения. Но все пак основната цел е този документ да, да бъде един полезен документ. сега на какъв език ще предложите своите изменения, дали на английски или на друг език, не е толкова важно. Важното е да постигнем целта си. Председателката, благодаря, благодаря на всички е, докладчици и сянка. Мисля, че получихме е, всички инфо, достатъчна информация, така че те първа трябва да говорим за това как ще действаме по отношение на преводите. на Тук ви благодаря най-сърдечно. Проведохме много дълго заседание и богато. И слушахме латвийския министр и накрая малко се затруднихме, но и утре е ден, за сега ви благодаря, приятна вечер и до утре.